че все още се преброяват гласовете. А, искане за процедурен въпрос. Заповядайте. Благодаря. Господин новоизбран председател, надявам се, че приоритетите, че сред приоритетите на вашето председателство ще бъдат правата на госпожа Тимошенко, която в момента е изпратена в нещо като ГУЛАГ възоснова на неубедителни доказателства. Ние не можем да останем безразлични към нейното положение. Искам да ви помоля, господин председател, първото ви посещение в чужбина да бъде в а, а, затвора, в а, който е изпратена госпожа Тимошенко. Председателят, благодаря преминаваме към изявление на съвета за датското председателство. Сега искам да приветствам с добре дошла бивш колега, депутат в Европейския парламент, госпожа Хеле Торнинг Шмидт. Заповядайте. Давам ви думата, за да представите приоритетите на датското председателство. Господин председател на Европейския парламент, господин председател на Европейската комисия, уважаеми ръководители на политическите групи, депутати на Европейския парламент и членове на Европейската комисия. За мен е чест, че днес съм пред вас, за да представя приоритетите на датското председателство. Един от великите европейци на нашата епоха, покойният Вацлав Хавел, каза – от 20 години Европа вече не е разделена наполовина. Твърдо съм убеден, че тя никога няма да допусне да бъде разделена, а ще осигури възможности за все по-дълбока солидарност и сътрудничеството. Хавел е Европа в е, е, всъщност представлява Европа на свободата и творчеството. Европа, която е пазител на върховенство на закона и демокрацията, фактор на прогреса и интеграцията. Европа, която помага на слабите и уязвимите. В този труден момент на нашата история ние носим обща отговорност да осъществим вярата на Хавел в Европа. Ние трябва да направим онова, което е необходимо, за да развием европейския потенциал за мир, възможности, свобода и просперитет. Това е пред предизвикателството пред Европа в момента, в който Дания поеме председателството. Аз говоря днес пред вас като министър-председател на Дания, но и като бивш депутат от този велики, уникален парламент. Every day in the political engine room of this house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 Искам да обърна внимание на всичко това, не само за да хвърлим поглед към миналото, но и за да изразим увереност в бъдещето. Не е необходимо да казваме, че Европа преживява дълбока економическа криза, която разтърси самите основи на нашето сътрудничество. Растежът е слаб, дълговете са високи, фирмите изпитват трудности, Непрекъснато се закриват работни места. Несигурността стана част от ежедневието на милиони европейски семейства. И именно поради характера на сегашните трудности, гражданите в цяла Европа преживяват последиците от ограниченията. Ние трябва да се изправим пред економическите предизвикателства с решителни действия, за да възстановим доверието в Европа. Ние дължим това на всички поколения в цяла Европа и по-конкретно го дължим на младежите. Онова, което те искат от нас е справедливост, достъп до същите възможности за образование и заетост, както и за предишните поколения, възможност да дадат своя принос в обществата и да изградят сигурно бъдеще. Те ще работят за това, но могат да са сигурни, че ще го постигнат, ако им дадем възможност за това. Ако искаме те да се грижат за нас в бъдещето, ние трябва да се погрижим за тях в настоящето. Това е договорът между поколенията и ние трябва да спазим този договор с цялата решителност, на която сме способни. И ние трябва да покажем същата решителност и когато защитаваме и подсилваме обществените финанси, защото те са истинската стена срещу краткос срещу късогледата спекулация. Единственото, единственото устойчиво бъдеще за нашите социални пазарни економики е да се прегърнат промените и конкурентоспособността. И основа за това е стабилността, която насърчава растежа и възможностите. Ограниченията в разходите не означава да пренебрегнем солидарността. В настоящите условия това е предпоставка за отговорна солидарност. Аз съм убедена, че огромното мнозинство от хората разбират това и са готови да се присъединят, ако тази програма се прилага справедливо. Хората са готови да правят жертви, но не искат те да бъдат жертвите те биха приели да има економии, но те да бъдат справедливи. Но не биха приели економии, които очевидно не са справедливи. Като лидери на Европа трябва да отчитаме това и да реагираме именно на този факт. Дами и господа, съдбата на Европа е и съдбата на Дания. Това е лайт мотива на ангажиментите на Дания от десетки години – преди 40 години Дания бе част от първото разширяване на общността и нашите партньори ни повериха председателството в годината, в която станахме член. Преди 30 години поехме председателството в период на студената война и економическа несигурност, но също и в първия момент, когато Европейския парламент бе избран. Преди 20 години поехме председателството, когато започваше единния пазар. А преди 10 години поехме председателството, когато Европа изпълни историческите си задължения и обедини Европа. Както и сега, това бяха критично важни периоди от историята на Европейския съюз и в близките 6 месеца ние ще работим отново с всички усилия да придвижим Европа напред. Европейските граждани очакват политическите им лидери да реагират и са прави да очакват това. Не бива никога да забравяме, че е, демократичните политики се преценяват от резултатите, а не от намеренията. Датското председателство ще работи е, неуморно през следващите 6 месеца да направи така, че Европейския съюз да даде осезаеми полезни резултати. Резултати, които са от полза за всички европейци, млади, стари, е, учещи, работници в севера и в юга. В такъв смисъл искам и да ви очертая нашите ключови приоритети. Първо, ще търсим да постигнем отговорна европейска економика. Това е единствения начин да излезем от кризата. Европа трябва да влезе отново в релси, за да може да има просперитет и сигурност за нашите граждани. Затова трябва да има и дисциплина и политическа воля от страна на всички нас, за да изпълним и да изпълняваме новите правила за економическото управление. Трябва да имаме модерни, отговорни бюджети, публичните дефицити трябва да бъдат под контрол. Второ, трябва да работим за по-динамична Европа. Растежът в Европа трябва да бъде подновен и да бъде постоянен. Трябва да стимулираме създаване на работни места, дългосрочен растеж, е, най-вече за младото поколение. Модернизиране и разработване на единния пазар ще бъде ключов елемент от тези усилия и в нашия стремеж към бъдеще трябва да помогнем нашите компании да използват възможностите за търговия с развиващите си економики извън Европа. Трето, ще работим за една по-зелена Европа. Европейския съюз разработи една амбициозна политика по въпросите за енергията и климата. Ние сме водещи на световната сцена в това отношение. Но за да запазим нашата позиция и да насърчим останалите, трябва да има нови инициативи в е, енергийната ефективност, възстановяемите енергии. Над 20 милиона работни места са свързани с околната среда по един или друг начин. Помислете за това, това е огромен потенциал, но има и реален риск, че е, работни места могат да излязат от Европа в по-привлекателни места и то свързани с много научни изследвания и, и знания. Датското председателство ще работи да осигури е, това, тези научни изследвания да останат в Европа. Също така ние ще работим за безопасна Европа. Само едни обединени усилия ще бъдат ефективни в това отношение в глобализирания свят – ние трябва да се борим с тероризма, с трансграничните престъпления, да управляваме границите, да установим една добре функционираща европейска система за предоставяне на убежище. Извън нашия регион ние трябва да направим така, че нашия глас да се чува и да защитаваме нашите общи ценности и интереси. Председателството ще подкрепя върховния представител и службата за външна дейност на Европейския съюз. Дисциплина в бюджета, растеж и работни места, зелена политика, сигурност за гражданите и да се чува гласа на Европа в света. Това са нашите приоритети. Ние трябва да бъдем смели и амбициозни. В контекста на економическата криза не очаквам датското председателство да е лесно. Но мога да ви уверя, че е, няма и да се оплашим. Просто ние не сме такива. Естествено, едно председателство не може да изпълни своите амбиции е, само. Ние имаме нужда от активно сътрудничество на всички заинтересовани от този процес. Страните членки, европейските институции, гражданското общество. Имаме нужда от един обединен Европейски съюз, който да преодолява препятствията заедно. Вашия принос, вашата подкрепа е критично важна в този смисъл. Дами и господа, аз заставам тук пред вас като министър-председател на Дания и ви уверявам, че аз персонално имам голям ангажимент към Европа. Аз съм европеец по сърце и освен това съм европеец за моите деца – аз е, е, разбирам, че в края на кращата тяхната сигурност, възмож... Възможно... възможностите пред тях, свободата им ще зависят от сигурността, от възможностите и свободата на тяхното поколение по целия свят. И нашият съюз е най-пригоден да изпълни тези условия и в нашия континент, и на света. Господин председател, дами и господа, Основното измерение на нашия съюз и нашето сътрудничество не е когато е, ни преценяват в моменти, когато нямаме притеснение. По-скоро това е когато, ние сме, е, когато ни преценяват в моменти на предизвикателства. Именно каквото е времето сега. И аз мога да кажа, че ние трябва да разчитаме на твърди правила за вземане на решения, трябва да работиме за сътрудничество, правова държава и демокрация. По време на криза, когато трябва да се вземат трудни решения, да се правят компромиси, нашия метод, общностния метод е изключително важен. Да разчитаме на нашите основни правила и процедури – не е само в интерес на малки страни като Дания. Всъщност това е отличителната черта на нашия съюз и това е което прави нашето сътрудничество толкова силно и толкова устойчиво. Именно това е от интерес за всички нас. Освен това, трябва да сме наясно, трябва да поддържаме е, факта, че Европа е част от решението на сегашната криза, а не е проблема. И начинът да излезем от кризата е да разширяваме Европа, а не да я правиме по-тясна. В настоящите условия няма смисъл да се съсредоточаваме само вътре в е, нашия съюз. Би трябвало лидерите на Европа да покажат на нашите граждани и на света, че трябва да се работи в, на практика и да се възстанови вярата в европейския проект. Финансовите ограничения са критично важни за стабилизиране на економиката и за възстановяване на доверие. Ние трябва да търсим да излезем от кризата, но социалния модел на економиката се е доказал през годините и той трябва да продължи да ни води и сега, и в следващите предизвикателства. Естествено, че сегашната криза подлага Европейския съюз на тест. Страните от еврозоната са поели огромна отговорност в осигуряване на економическата стабилност на региона. Споразумението за економическата политика ще играе ключова роля при стабилизиране на еврото. И това е от интерес на целия Европейски съюз. Но кризата не бива да ни тласка в страни. Напротив, трябва да е ясно повече от винаги, от всякога, че ние имаме обща съдба. Изключително важно е, че ние трябва да работим заедно и да се държим заедно. И за да постигнем визията на Вацлав Хавел за сътрудничество и солидарност, ние трябва да направим така, че Европа отново да действа заедно и заедно ние ще успеем. Благодаря. Благодаря много. Госпожо министър-председател,